Франция понесе брутална и ужасна атака. Терористи е, нанесоха удар в непознат до сега размер и бруталност. Те убиха, отнеха живота на млади хора, млади мъже и млади жени. Те бяха зверски убити. Днес е, като институция, която провежда своето заседание за първи път след събитията на Френска земя, ние се намираме тук. За това, госпожи и господа, ще повторя с благодарност към съчувствието проявено към, от всички вас още веднъж. Аз потвърждавам нашата пълна солидарност с френската нация. Е, на нашето съчувствие е, на, към близките на убитите. Е, пожелаваме и бързо да се възстановят, но това се отнася за жертвите от Бамако и на други места, където невинни хора бяха избити от безумни терористи. Госпожи и господа, живеем във време на предизвикателства, изпълнени с насилие. Броят на атентатите, които трябва да поменем тук, защото няма иерархия сред жертвите за нас всяка жертва е еднакво скъпа. Този списък е много дълъг. За това в памет на жертвите от Париж и Бамако в еднаква степен е в възпоминание на други невинни жертви на тази земя, особено в Сирия и Ирак, от самообявилата се ислямска държава, която брутално се опитва да разруши всякакви наши стойности. Всяко споменаване е в памет на жертвите на това насилие. Не само за Париж и Бамако, в името на всички и в памет на всички жертви на насилие ви моля да станем. Благодаря. Госпожи и господа, тази сутрин имах е, тъжното задължение като представител на Европейския парламент да ни представя с, по, по, по повод помена на Хелмут Шмидт. С него си отива един виден политик, не само германец, но европеец, както знаете, особено заедно с Валери Жискар Дестен той бе един от сътворците на Европейската валутна система. Като ръководител на германското правителство, но и след това като публицист, той допринесе изключително много за задълбочаване на европейската интеграция и за трансграничното сътрудничество между народите госпожи и господа, той Хелмут Шмидт бе правителствен ръководител, е, който в моята родина във времена на сериозна терористична заплаха спазваше принцип валиден и днес, изразен от Албер Ками. Онези които не успеят да примирят свободата и сигурността, се провалят напълно. Мисля, че и за нас това трябва да бъде водеща мисъл за предстоящите предизвикателства. Сигурността на нашите съграждани и нашата собствена сигурност трябва да бъде максимална, но не бива да допускаме от страх да разрушат нашите е, ценности, свързани с свободата и правото ни на свобода. Госпожи и господа, протокол